Witam Państwa. Zbliża się kwadrans akademicki, a że... И така, колеги, вече мина почти половин час академичен толеранс. Много ви моля, нека да започнем. Имаме семинар, както знаете. Това е нещо научно, академично и затова си позволихме академичен толеранс. Отново добър ден на всички, добре дошли на нашите гости, разбира се и на всички колеги. Както казах, започваме с точката, която е наш семинар за реформа на европейските правила в сектора за плодовете и зеленчуците. Това е основен сектор за европейското земеделие този е, сектор от години е, подкрепяме и е, финансираме в рамките на общата сълскостопанска политика. Това е много важен сектор, що се отнася до продоволствената сигурност и качеството на храната, която консумираме. Нашата комисия в момента разработва доклад по собствена инициатива за реформата на този сектор. Госпожа Мело е всъщност докладчик в този доклад. Тя ще се, по доклад, тя ще се изкаже. Не знам всъщност кога ще се изкаже, в началото или в края, но тя ще ми каже, ще ме информира. Целта на този семинар е да предложим евентуално препоръки към подобряването на нормите в Съюза за плодовете и зеленчуците, като направим анализ на ситуацията. В момента е много динамично положението с плодовете и зеленчуците и трябва да можем да отговаряме на изискванията на производителите и на целия сектор. И така, добре, дошъл, добре дошли на нашите експерти. Йос Байман от Вагенинен от Холандия или Нидерландия. Той, това ще бъде първото изказване. Знаем много добре, че е изключително важен този сектор и в Нидерландия. Второто изказване ще бъде на Лучано Трентини и на Жак Даск от Асоциацията на европейските региони които произвеждат плодове и зеленчуци. Господин Бейман ще говори най-вече за северните държави членки, докато Трентини и Даск ще се съсредоточат върху южните държави членки. Както знаете, европейското земеделие е много различно в отделните държави членки по различни мотиви. Затова е необходимо да погледнем и севера и юга, отделните конкретни специфики на районите. Затова всъщност сме и поканили тези експерти. Не можем да мислим за едно и също решение и на север и на юг, т.е. за всички региони. И така, давам думата на господин Бейман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 за поканата и за това, че днес правите представен, че правя представяне, извинете, пред вашата комисия. Благодаря на колегите, които организираха подготовката ми за този доклад, който ще представя днес пред вас. За мен е чест. Ще ви представя част от идеите, в северноевропейските държави за евентуалното преструктуриране на сектора плодове и зеленчуци. Подготвил съм представяне, което виждате на екраните пред себе си. И така, нека ви кажа за какво ще говоря днес. Ще започна с някои основни заключения – тъй като има подробности в презентацията, исках първо да сложа тези заключения, за да може да ги намерите лесно. След това ще кажа няколко думи за структурните промени, които в момента настъпват в сектора на плодовете и зеленчуците в северните държави членки. След това няколко цифри ще дам за това колко фермери участват, в какви организации, какъв дял от а, производството на плодове и зеленчуци в Европа преминава през тези а, организации на производителите. Моето представяне се съсредоточава най-вече върху а, организациите на производителите, защото те са много важни в режимите за плодове и зеленчуци. Ще обясня какви са тези организации, как се развиват, какво е въздействието на този режим през годините, особено последните 10 години и растежът на тези организации. And I would like to emphasize a few key trends among the European Agriculture Cooperative, because in the end, these produce... След това производителите а, и градинарските организации и техните кооперации. Какви са тенденциите при тях? Европейското законодателство за плодове и зеленчуци не изисква такива организации, но много държави членки на Съюза казват, че има правни възможности и затова няма да е зле организациите на производителите да станат кооперативи. Независимо дали са се организирали като кооперативи или кооперации или не, след това ще цитирам различни конкретни примери и накрая ще дам препоръки. Първо нещо за мен. Аз съм доцент в университета Вахинген в Нидерландия. Малък университет, 10 000 студенти университет, който се занимава само с устойчивост, хранително-вкусова промощност. Наричахме се Земеделски университет, сега се наричаме Университет на науките за живота. Искаме да подобрим качеството на живота. Аз се занимавам и с бизнес администрация лично. Занимавам се с режимите за производство на плодове и зеленчуци, как да бъдат подобрени те от бизнес гледна точка. Според мен фермите са бизнеси, производителските организации също. Занимавал съм се с политология, организационна теория, смятам, че съм експерт по кооперативи и кооперации. Преди две години приключихме един проект, който се наричаше Подкрепа за фермерски кооперации. От Европейската комисия бе поръчан той. Имаше искане и от Европейския парламент. Преди две години приключи този проект и 80 различни доклада подготвихме за случващото се в кооперациите в Европа. Всички тези доклади може да намерите на сайта на Европейската комисия и на университета Вахенинген. Много интересен проект, защото за първи път в историята се прави цялостно проучване на кооперациите в 27-те тогава държави членки на Съюза. Сега основните заключения. Ще започна с заключенията, разбира се, и ще приключа с тях. Първо, има много бърза структурната промяна, която настъпва в този сектор. Бързо се разрастват стопанствата, специализираните стопанства и това води до промяна в търсенето както и подкрепата, която се оказва от национални европейски органи. След това нивото на организираност в организациите на производителите в този сектор също нараства. Все повече стопани се организират и все по-голям дял от производството минава през тези организации. Има големи разлики в нивото на организираност, разбира се, и това може да се свърже с развитието на кооперативите в държавите, в които се наблюдава съответната тенденция. Според мен няма нужда от нови правила на този етап, може би някакви дребни промени, но не нови правила. Ако заложим правила за организацията за производителите, които са доброволни, то тогава трябва да имаме предвид, че те имат нужда от време да се разраснат, да се организират. Всъщност те имат нужда от правна сигурност, а не от други правила. Не се знае каква ще бъде ситуацията след 5 години, например, защото тези организации на производителите правят инвестиции в средносрочен и дългосрочен план. Затова за тях е изключително важно да има яснота около това, ще има ли смисъл да инвестират, какво означава получаването на инвестиции сега, могат ли да напаснат бизнес стратегиите си към пазара – и как помощта, която идва от европейските органи, може да намери своето място. Сега няколко цифри за северноевропейските държави. Няма, разбира се, дефиниция на северноевропейски държави, но така или иначе ние тук погледнахме развитието на сектора плодове и зеленчуци. Знам дали виждате цифрите, които са на екрана но те са и пред вас, можете да ги видите в доклада. Основното е, че ако погледнем тези 4-5 държави, Белгия, Германия, Нидерландия, Польша и Обединеното кралство, то тогава ще видим, че това са основните производители на плодове и зеленчуци в Северна Европа. Ако погледнем отделните видове зеленчуци, като например моркови, виждате колко са важни, лук, домати, краставици, а при плодовете имаме основно ябълки и круши. В европейски мащаб това са много важни производители. Какво се случва? Спад на броя на стопанствата или намаляване на броя на стопанствата. Имаме отново цифри за Белгия, Германия, Нидерландия и Обединеното кралство. Не съм сложил Полша тук, тъй като броя на стопанствата в Полша е толкова голям, че не ми се връзваше с графиката. Полша има същата тенденция. Това са цифри за 5 години, от 2005 до 2010. В Нидерландия броят на стопанствата е паднал с 15%, в Белгия с 18%, Германия 24%, Обединеното кралство 34%. Тоест за много кратък период от време, 5 години, над една пета, в някои държави една трета от фермите са изчезнали. След това, ако погледнем площа и обемът на производството, нещата не се променят много. Това показва, че размерът на фермите нараства. Има професионализация на стопанствата. Взел съм след това някои данни от Нидерландия. Това е на холандски, за което се извинявам, но при колонките виждате вляво, по уста, Y броя на стопанствата. От 600 пада на под 400 в, 13, в рамките на 13 години. Синята линия е средната площ. Тя нараства. Например, производството на домати в Нидерландия е покрито тук. Заключението е жълтата линия, размерът на стопанствата нараства. Нека да погледна. Не, синята линия е средния размер на стопанствата. От 2 хектара е пораснал на 6 хектара за 13 години. Вижте колко бързо а, се разрастват тези ферми и се професионализират. Тъй като времето напредва, нека да погледна нивото на организира на фермерите в производителски организации. Това съм го взел от доклад на Европейската комисия 2014 година е този доклад за схемата за плодове и зеленчуци. Той показва, че има много разлики в нивото на организираност на производителите. Средноевропейската стойност е 43, някои държави много по-високо, в други много по-низко. Този модел работи добре в някои, в други държави не трябва внимателно да се разглеждат тези данни. След малко ще обясня защо. Защото ако погледнем конкретните данни, т.е. признатите организации на производителите при плодовете и зеленчуците, както и обема на производството и съпостойността, Най-вероятно не виждате цифрите, и затова съм ви ги сложил и в графика, защото е по-лесно. Синята линия означава броя на производителите, които са членове на признати организации на производите. Той се е покачил от 10 на 16% от 2004 до 10 година. Това е едно чудесно увеличение, може би не е драматично, защото започва доста ниска стойност. По-интересното обаче е червената линия, което е, е делът на проектите – т.е. какъв обем плодове и зеленчуци като стойност се продава от организации на производителите или чрез тях. От 2004 до 2012 е пораснал е, от 30% на 47%, което е значително увеличение. Не е 100%, разбира се, но нараства и предполагам, че ще продължи да го прави. Тези данни ме карат да кажа, че привлекателността на организациите на производителите и привлекателността на продажбата на продукцията посредством тези организации нараства. Още нещо. Тук показвам на тази графика каква е била ниво, какво е било нивото на организираност през 2004 и след това 2012. 2004 година бяха публикувани определени стойности, а 2012 взех от една презентация на представител на Европейската комисия. Това не са официално обявени данни, но мисля, че са правилни или поне се надявам. Те ще бъдат публикувани официално по-късна дата. Тук ясно се вижда червената, червените стълбове и сините стълбове. Червените са за 2004, 2012 са сините. Виждате, че във всички държави а, са се повишили нещата. Само в Гърция не са се и Обединеното кралство. Okay, there has been some, some problems with recognition of... В Обединеното кралство трудно се признават такива организации на производителите. Така че в всички държави има голямо увеличение. Например, Польша, Чехия, Испания, Германия, Австрия, Италия. И това показва, че що се отнася до привлекателността на членството в Организация на производителите, нещата стоят добре. Ето ви пример за развитието в Нидерландия. Отново, ниво на организираност на стопаните в организации на производителите. Виждате все повече от 65% 2002 на 90% и виждате сега една тенденция малко за спад. Защо има такъв спад? Според мен това може да се очаква и в други държави. Защо има такъв спад последните години в Холандия? Сега за 12, 13, 14 година нямам данни, но очакваме още по-голям спад. Част от стопанствата стават толкова големи, че не искат вече да бъдат членове на Организация на производителите, защото се смятат за конкуренти на такива организации на производителите, а не за колеги. Големи ферми или стопанства, които са 50 хектара а, с парници те нямат нужда да бъдат членове на организации на производители, защото са достатъчно силни, за да бъдат партньор на своите клиенти, например купувачи за продажби на дребно. Може би ще се случи в други северни държави това, сега не зная, но за мен това не е негативна тенденция, просто е факт. Фермите стават много големи и нямат нужда от такива организации. Сега част от резултатите, които а, споменах и в началото. Организациите на производителите са нещо сходно на кооперативи или са регистрирани като такива или не. Там се вземат решения демократично. Добре е да ги сравняваме дори с други видове сдружения. Това са цифри от доклада 2012 и те показват вариациите в отделните държави членки на значимостта на кооперативите при продажба на продукти. Виждате кои са държавите, където има най-много кооперативи. А от другата страна пък виждате Унгария, Гърция, Словакия, Литва, Обединеното кралство. За Обединеното кралство не са точни цифрите. Румъния, България, няма. Никакви. Средните стойности за Съюза са 40%. Отново, това са различни земеделски продукти, не само плодове и зеленчуци. Става дума и за жито, за зърнени е, култури, за млечни продукти и така. Иска да ви го покажа това, за да видите е, организираността и от друга страна е, как се продават през тези организации и продукти. Нека сега кажа няколко думи за това какво установихме при разработване на проекта Подкрепа за кооперациите. Те са много важни е, за организациите на производителите, както и за всички политики, които искат да насърчат такива организации на производителите. Първо, делът на кооперациите нараства. Това е нещо положително за онези, които смятат, че кооперациите са нещо добро за земеделието. Това е положителна тенденция. Тук нямам а, конкретни стойности. След това трябва да могат да участват по, като по-силни действащи лица при водене на преговорите с големите вериги за продажба на дребно. Това е голям проблем. И затова кооперациите стават все по-големи. Поради тази причина. Или поне е една от причините има оплаквания сред стопаните, че кооперациите всъщност се превръщат в големи фирми и сме изправени пред една дилема. За да може стопаните да работят за своята кооперация и да усещат, че това е тяхната организация, да знаят, че това е нещо тяхно, както казах, това означава кооперацията да бъде малка, да бъде в региона, да познаваш другите, да имаш лични контакти с членовете на борда. От друга страна обаче тези кооперации трябва да се разрастват, за да могат да влизат от силна позиция в преговори с големите вериги за продажба на дребно. И ето това е дилемата, пред която са изправени всички организации на производителите. И няма решение за този проблем. Нещо друго, вертикална интеграция в веригата на доставките. Продоволствената верига или веригата на доставките става все по-интегрирана. Това означава, че логистичните процеси са все по-къси, по-бързи, продуктите преминават от стопанството към център за разпределение или супермаркет. И трябва наистина да намалим времето за логистика, както и от гледна точка на устойчивостта. Това е факт. От гледна точка на клиента и на новаторството, тези вериги стават все по-интегрирани, така че има все по-голяма вертикална интеграция, което всъщност а, показва и как работят организациите на производителите и какви са договорите им с другите в хранителната верига. Има малко транснационални кооперации. След това преминавам към качеството на лидерството в тези кооперации. Има една ясна връзка между качеството на лидерите, имам предвид борда на директорите, или това са някакви професионални менеджери, и успехът на кооперацията. Това, което установихме за законодателството е, че то трябва да бъде гъвкаво. Не трябва да се подхожда прескриптивно за това какво трябва да прави кооперацията, как да изглежда. Не, кооперациите не искат такова нещо. Това дава възможност на кооперациите гъвкаво а, да отговарят на пазара а, и да разработват свои стратегии, за да станат по-силни организации. А, сега прескачам няколко слайда тук какво ви показвам? Това е една комбинация от два слайда. Първо ето този за пазарния дял на кооперациите в държавите членки и това са сините стълбове и след това разглеждам нивото на организираност в сектора плодове и зеленчуци. Какво забелязвам? Нивото на организираност, що се отнася до себестоиността на продуктите, които се произвеждат, всъщност е по-голямо от размера на средната кооперация. Това показва, че политиката се прилага добре. Такъв голям дял от производството минава през организации на, потр... на производителите. Много повече от средното в земеделието. И мисля, че сме стигнали до момент, в който тези организации на производителите всъщност са станали много силни и много важни като организации. Не във всяка държава едно и също. В някои държави те са по-силни, в други са по-слаби, но по принцип нивото на организираност е важна. И сега още два въпроса ще обсъдя преди да приключа, защото времето ми изтича опитът с настоящия режим за плодове и зеленчуци в северните държави членки. Той се основава на всички национални оценки, които могат да бъдат намерени на сайта на Европейската комисия, както и на разговори с представители на промишлеността и на националните органи на властта в северните държави Нидерландия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и това са четири момента, които съм отбелязал тук на екраните пред вас, които са много важни. Когато говорим с някои от хората тук, за, които се занимават с плодове и зеленчуци, те винаги говорят за това, че има правна несигурност. Значи, от една страна имаме духа на закона или на законодателството, когато е бил обсъден съответния акт, съответното високо ниво в комисията, националните власти са имали много ясна идея какво се е имало предвид в духа на това законодателство. И след това по-късно, когато дойдат аудиторите, аудиторите на комисията, те се оказва, че имат съвсем друго тълкование на правилата от тези, които са заложили правилата. И всички се оплакват от това сред производителите и всички въобще в сектора. Биха искали да имат повече указания, насоки, по-голяма яснота, по-голяма координация от една страна между законодателите и аудиторите и от друга страна всички останали. След това, стрикна, стръкно тълкование на правилата за това каква част от а, дейността може да възложиш на друга организация, която да извършва от твое име. Тоест, а, договорните отношения с трети страни. Това са бизнеси, които се развиват. Те променят стратегиите си и имат договорни отношения с други в продоволствената верига. Всичко зависи от това, как разглеждам организацията на производителите. Единия вид са тези организации, които водят преговори, които чисто и просто защитават силна позиция а другът, другия вид организации на производителите са обикновените кооперации, които всъщност самите те извършват всички дейности и не наемат никой друг. За вторите, подписването на договори не е проблем, защото те вършат всичко сами, докато другите по-големите, които се занимават само с преговорите, а някой друг им извършва превоза, те имат доста проблеми а, с правилата за сключване на договори и възлагане на дейност извън предприятието. На трето място транснационални организации на производителите. Искаме ние да насърчаваме, но това няма да е лесно, защото при своето проучване ние установихме, че това няма да е лесно. Да, приключвам. Приключвам. А, да, това ще бъде трудно. И накрая, екологичните мерки са прекалено подробни, имат неясен ефект. И така, нека да ви кажа накрая своите препоръки ключовите препоръки от проучването. Мисля, че трябва да признаем, че а, насърчаването на тези организации на производителите е било много ефективно. От това, което чувам сред участниците в такива, няма нужда от нови правила. Има обаче нужда от по-голяма правна сигурност за това какво е позволено, какво не е позволено. Искат хората по-голямо опростяване по екологичните мерки и ако нещо трябва да се промени, трябва да има повече подкрепа за човешкия капитал, за обучение, за новаторство, за подпомагане. И накрая една тема, която винаги излиза на преден план какво е позволено и какво не е позволено по правилата за конкуренция. И там хората искат насоки от органите, а, които се занимават с защита на конкуренцията и на европейско, и на национално ниво. Това беше. Много ви благодаря за вниманието. Давам думата обратно на нашия председател. E, благодаря. Това беше едно много информативно изложение. Бих искала да помоля сега следващият оратор да направи своята презентация. Мисля, че съвсем накратко бихме могли да спрем за малко, за да можем да сменим местата си. Rozumiem, że już panowie między sobą ustalą kolejność prezentacji. Prosiłbym... możecie da się можете да се оговорите помежду си в какъв порядък да говорите. Както казах, времето ни е малко, така че ви моля да бъдете възможно по-кратки в изложението си. Ah, Добър ден на всички, благодаря ви. Благодаря на организаторите за това, че организираха такъв дебат а, за плодовете и зеленчуците. Много интересна тема за цяла Европа. Казвам се Лучано Трентини и съм председател на колегиума на производителите в Арефо. Това е една асоциация на градинарските и овощарски райони. 22 региона са свързани в нея. 45% от производството на плодове и зеленчуци всъщност в Европа. Това е една структура в Италия, в която има 26 организации на производителите, както и частни производители, които са 14% от италианския пазар и производство на подве и зеленчуци. Що се отнася до структурата на представянето ми, ще направя анализ на контекста, ще направя някои предложения, ще изложа идеи, по които да се работи и а, по които трябва да се обърне внимание. И така, това, което ще покажа първо, става дума за плодовете и зеленчуците по света, след това производството в 27-те държави членки, след това значимостта на вноса и износа на плодове и зеленчуци в тези 27 държави членки, ролята на организациите на производителите и техните асоциации за нещо изключително важно, особено, що се отнася до Южна Европа. Групите на производителите, които са известни, те са много важни в системата. И така, поддържане и развитие на регламент, като този ЦМО или а, Общата организация на пазара при плодовете и зеленчуците. Съгласна съм с преждеговорившия. Правилата, които имаме, са добри, не трябва да се променят, но според мен трябва да бъдат, може би, подобрени в някои от своите по-конкретни дребни аспекти и по-специално що се отнасят до отделните видове производства на ниве, европейско ниво. Подобряване на конкурентоспособността и инвестициите е следващата точка, имайки предвид напредъка на тези а, производителски организации, а това е голям напредък, трябва да се а, каже, че е много важна ролята на организациите на производители, трябва да има подобряване на оперативните програми, има, трябва да успяваме и да управляваме кризите, защото това е проблем, който през последните години доведе до много проблеми в производителната система в цяла Европа. След това съм записал екологичните проблеми, новаторството, което всъщност е в центъра на нашия сектор и накрая прозрачността на пазара и защитата на производството на плодове и зеленчуци в Европа. ОСП също така трябва да видим как може да се интегрира в процеса. Ще се опитам да бъда много бърз, за да оставя време за дебат. Трябва да кажа, че днес Европа представлява 17% от производството в света на плодове и зеленчуци, Има и други държави, които, както виждаме тук, много бързо се развиват те, що се отнася до производството, така че Европа е голям конкурент. От Африка, вижте как стоят нещата, там общо има 14% от производството, Южна Америка 16% и както се каза малко по-рано, логистиката се скъсява много от пазарите. И ние в Европа трябва да видим какво може да направим срещу конкуренцията с другите. Ето ви данни. Това са данни за това как днес се произвежда най-вече в Южна Европа. Испания и Италия са над 50% от производството или около 50% от производството. Гърция и Франция, те са също 15-16%, и заедно с Румъния това са 70% за а, производството на плодове и зеленчуци в Европа. 120 милиона а, тона, 100-150 милиарда евро са средствата, които се получават. Ето ви две графики. Виждате напредъка от 2000 до 2011. Това са основни години за развитието на а, общата организация на пазара. Има голям а, износ, но и внос. В Европа от 27 държави членки виждате едно нарастване значително на експорта в сравнение с вноса на а, продукти, плодове и зеленчуци. Същото нас са и конкретно за само за плодовете. Европа произвежда продукти, които са качествени и я правят и вносител, защото знаете, при нас производството е сезонно, особено от южните страни в света, така че там не може да няма внос но и качеството е много важно на някои от продукциите ни. Това означава, че може да бъдем лидери на световния пазар. Нека анализираме сега в контекст а, цифрите. В смисъл общи стойности. Съсредоточил съм се тук, защото това са много важни данни. Колко струва? 22 милиарда евро се продават, за 22 милиарда се продават общо. Оборота от, в Южна Европа от тях е 71%. Тоест тези 17 тези 70% от производителите, които са в Южна Европа, виждате се 70% и от а, оборота измерението, средното измерение на организациите на производителите в Европа, Северна и Южна. 47 милиона евро е оборота а, на организациите на производителите в Северна Европа и 10 милиона в Южна Европа. Тук вече виждате, че има огромна разлика. Размерите на организациите на производителите са много по-малки от тези в Северна Европа. Това е продукт на една ситуация, свързана с раздробяването на собствеността и миналото, изобщо в Южна Европа. Трябва да се задейства една система, която да прилича повече на северната система на организациите на производителите. Тези данни трябва да ни накарат да се замислим и върху бъдещото развитие на сектора. Нека сега анализираме по последни данни на Европейската комисия, какви са тенденциите на производителските организации, които са признати. 1643 в Европа, 1370 в Южна Европа, 83% са това. Тук сме включили, обратно на това, което се случва в Северна Европа, че това, че си прекалено малък ти пречи, и трябва да се агрегираме, за да или да се увеличим, да се съберем заедно, за да отиваме на големите пазари да продаваме там. Това е много важно за организациите на производителите. Други данни, които според мен са много важни, са тези, които са свързани с асоциациите на организации на производителите, което всъщност подкрепя и това, което казах. Големия брой на организатори на производителите води до това, че трябва тези организации да се обединяват в асоциации. Имаме 62 такива в Европа, 71% от тях са в Южно, Южна Европа. Това показва необходимостта за по-голяма организираност и сдружаване. Многократно сме чували, че целта на комисията е да се постигне 60% а, организиране на производителите. Сега сме под това, но се приближаваме. Данните, които са представени, ни го показват. Това, което може да накара да се замислим за увеличаване на нивото, е увеличаването на броя на производителите, които са се групирали в оперативните програми, т.е. групи производители, които на европейско ниво са 344 и само 57 от тях са в Южна Европа. Това означава, че има еволюция. И ако тези организации или групи всъщност на производителите станат организации, то тогава в много кратки срокове най-вероятно ще имаме постигане на този баланс, за който говорих малко по-рано. Други данни, които според мен са интересни, е, са свързани с този брой на производители. 323 организа... производители в Южна Европа, 367 в целия Европейски съюз от 28. Една трета, 40% от земеделските стопанства в Европа, които са около милион или малко повече, Това е важна цифра, защото вътре в тези групи на производители имаме млади производители, които имат бъдеще за развитието на този сектор. Падането в Южна Европа на броя на Организацията на производителите се дължеше на застаряването в сектора. Тук виждате броя на производителските организации, Испания 595. А, тук също може би трябва да коригираме цифрите, имайки предвид, че има някои организации на производители, които са прекалено малки. А, и трябва да подкрепим асоциациите на производителите, за да укрепнат. Трябва да се даде възможност на държавите от Южна Европа, които влязоха наскоро в Европейския съюз, да се агрегират, т.е. да приемат тази политика на сдружаването и много по-бързо да стигнат до цифрите, които имаме ние в Испания, Италия, Гърция, Франция. Смятам, че е изключително важно да се работи по поддържането и развитието на общата организация на пазара за плодове и зеленчуци. Смятаме, че това е един регламент, който даваше възможност посредством организации на производителите да направим пряка връзка с пазара. Това е един регламент, който иде отдолу нагоре, преминава през организациите на производителите, съфинансирането на отделните дейности. Така че това е изключително важно и няма нужда от други регламенти регламенти, които се занимават с поддържането на замеделието. Новаторството тук е много по-важно. За това трябва да развиваме политиката за качество, екологосообразното производство, говоря за интегрираното производство, биопроизводството, което е истински, истинска възможност, за, които дават истинска възможност, извинете, за растеж на пазара. Защото земеделието сега се съсредоточава точно върху това и говорим вече за продоволствена сигурност, която да опазва здравето, а не чисто и просто само продоволствена сигурност. Трябва да се сручим върху предлагането. Това ще го видим и малко по-късно във връзка с пластмента. В този контекст, от оперативна гледна точка, трябва да работим по поддържането на конкурентоспособността на сектора. Трябва да се работи по качеството. Това означава, че трябва да има работна ръка, която да е квалифицирана. Трябва да се новаторства. Да се новаторства в процесите и в продуктите. Но най-вече в опазването на околната среда, защото това е най-важното. Що се отнася до конкурентоспособността, ако анализираме отделните държави членки в Европейския съюз от 28, ще видим, че те са много различни и трябва да се адаптира обща организация на пазара към характеристиките на всяка една отделна държава. В регламента не мисля, че трябва да има положителен и отрицателен списък. Според мен трябва да има една макро, макро да има една макро макродейности а, и да се каже кои са силните моменти, и в тези силни моменти на Европа да се посочат характеристиките на всяка една държава членка. За мен това е най-важно и един механизъм, който ще даде възможност на държавите на, с ниско ниво на сдружаване да се организират Имаме два въпроса. Първото, за него се говори Имаме нужда от постъпателност на дейностите, защото е невъзможно за мнозина да тръгнат от нула и да тръгнат до пласмент на продукта си. Така че анализа на постепенността на проекта, що се отнася до целите, говоря разбира се и за опазване на околната среда, и за различните дейности за съсредоточаване, например, на предлагането. Тоест трябва да имаме постепенно, за да може организациите на производителите да се развиват по този начин. Това ниско ниво е негативен фактор, но не е добре също да имаме и прекалено много производителски организации, защото те трудно излизат на пазара и се борят на него, така че евентуално е добре да има едно съфинансиране от около, да речем, 60% по всички оперативни програми за организациите на производителите. ти регламент малко ги наказа. Бе прекалено стриктен към тях. Така че трябва да се поправи тази грешка с този регламент. Трябва да се засили ролята на организациите на производителите и асоциациите на организациите на производителите. Става дума за производство, става дума за пускане на продукти на пазара, разпределението. Трябва да има и общи действия. Общи действия за борба с кризата на пазара. Това е изключително важно, за да може дъвщо да има някакъв някакъв напредък. За Южна Европа трябва да се насърчава организации на производителите и те да бъдат признати. След това управлението на кризата. Управлението на кризата е много важен фактор. Според мен имаме два вида кризи. Имаме една криза, която може да бъде овладяна посредством оперативните програми. Един процент, виждате се, ресурсите и те не са достатъчни за решаване на проблемите за управление на кризата. Е, Bisogno di creare un meccanismo che consenta di essere. Така че трябва да бъдем бързи. трябва да подпомогнем производителите в Европа и в Южна Европа, разбира се, да загубят своето производство или продукти. Това се забелязва в Южна Европа, където имаме е, продукти, които имат много кратък а, е, а, е, живот. Тоест, например, дини, пъпеши, те много бързо се развалят. Няма как да бъдат консервирани, трябва много бързо да бъдат пласирани. Затова са нужни бързи интервенции. Поради тази причина се връщаме на нещо много важно. Един общ фонд, който трябва да даде възможност на асоциациите на производителите и организациите на производителите да се справят. Това е много важно. Тези взаимни фондове ще дадат възможност веднага да се действа на пазара. Видяхме го и тази година на пазара. Руското ембарго показа, че интервенциите трябва да бъдат бързи защото иначе не може да използваме ресурси, които иначе биха ни довели, донесли, извинете, полза. Също така цените са много важни. Производителите не смятат, че оттеглянето от пазара за тях е добро. Те предпочитат да рискуват на пазара, отколкото да дръпнат продуктите си от пазара. Написал съм тук 70% за себестоиността на оттегляне на продукт от пазара. Това трябва да бъдат 70% от себестоиността за производството на един продукт. Всичко това трябва да бъде гарантирано посредством една застрахователна система. Система, която да застрахова продукта, да го гарантира. Една работеща система. Тоест, застрахователите трябва да се намесят. Често се говори, трябва да се излезе на пазара, трябва да отидем да завладеем далечните пазари, но далечните пазари показаха и Китай, например, и САЩ, когато не познаваме пазарите, няма никаква сигурност за плащането. Нищо също така не е ясно дали ще пристигне продукта след месец или 40 дни път. Трябва да намерим а, механизми да защитаваме европейските продукти, които се изпращат на далечни, в далечни страни или на далечни разстояния. След това имаме санитарни и търговски кризи, както и политически. Има, например, падане на цени, голем, голяма волатилност на пазара, загуба на доверие на потребителите. Имахме сега и проблеми с руското ембарго или кризата с бактерията Е. коли. Трудно се управляват такива кризи. Изключително важно, обаче да се действа изключително бързо. Административни пречки а, не са нужни, защото държавите членки, когато има такива пречки, да могат да управляват проблема и да го разрешават. И накрая, безплатното, безплатната дистрибуция. Това е много важно, има тук положителни резултати. Това трябва да бъде обаче програмируемо. Изключително важно е, защото пресните продукти бързо се развалят. Така че при обработката на продуктите трябва да се даде възможност на организациите на производителите, които оттеглят свои продукти от пазара или ги изтеглят, да ги обработят бързо. Затова смятам, че опитът тази година за това, че от 5 на 10% се качи прага, особено при трудностите, които се срещнаха при безплатната дистрибуция, трябва да бъде прехвърлен този прак и в бъдеще от 5 на 10%. Прескачам, тъй като бързам, екологичните мерки, колегата ще говори Жак Даск за тях. За секунда само ще се спра а, върху промоцията. Имаме нов регламент, много сме удовлетворени. Става дума за регламент 1144 от 2014 Изключително важно е да имаме такива инструменти. Много е важно да се работи по качествените продукти, с географското обозначение или защитеното происход. Това са изключително важни инструменти за опознаване на един продукт, за гарантиране на неговото качество. Като че ли не говорим достатъчно по този проблем. Още нещо? Новите държави, в които продаваме своите продукти, като Китай, като Виетнам, според мен, трябва да се направят специфични рекламни кампании, които да съпутстват нашите продукти. Много често имаме проблеми, свързани с това, че продукта на този пазар не се познава и за това трябва да има реклама. Нека да се върна а, на плодовете в училище. Много интересен а, подход трябва да се развие, трябва да работи с сам, а, сама тази програма, защото според мен а, тя не трябва да се свързва с други програми. Смятам, че това е свързано и с логистиката, и с характеристиките на продукта и трябва да продължи да бъде отделена от а, раздаването на мляко. Не трябва плодовете в училище да означават отдръпване на продукт от пазара. Трябва да работим по прозрачността на този пазар. Пазарните обсерватории са изключително важни. Те трябва да бъдат създавани, тъй като те помагат при управлението на кризата. Трябва да се работи също така и е, по споразумения с вериги за дистрибуция, както и фитосанитарната тематика. Нужно е да се направи конференция или конвент по тази тема. Европа трябва да работи и в двустранен план, да увеличи реципрочността Трябва да отиваме да, при, да, да подписваме двустранни споразумения с държави, но от друга страна да централизираме своите договори. Т.е. ние трябва да решим. Ако има държави, които искат да внасят в Европа, трябва да видим за кого искаме да работим. За онези, които искат да влязат на нашия пазар или за нас, които искаме да излязем на чужди пазари. Защото е много важно да се съроточим в правилната посока. А, ще ви оставя текста да го разгледате. Последния ми слайд. И след това Жак ще навлезе в другите теми. Тук виждате, че всички регламенти имат едни и същи цели. Свързани с храната, свързани с опазване на околната среда и с селските райони. Това са целите на регламентите и трябва да има допълнителност между двата регламента. Какво означава това? Трябва да се използват максимално ресурсите, да се направят економии от мащаба, да се харчи по-малко, като оперативните програми, най-вече за организацията на производителите, да стават по-ефективни, ефикасни и рентабилни. Затова оперативната програма е един реален продукт за развитие на земеделието. Благодаря. Okay. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes. Аз е, ще употребя няколко минути, за да подчертая онези теми, които ни се струват важни, както е, за сектора на плодовете и зеленчуците, така и за е, оперативните планове. Става дума за екологични мерки най-вече и е, имам предвид е, няколко точки по тази тема. Искам да посоча, че от 2007 година ние сме въвели в сектора на плодовете и зеленчуците екологични мерки и може да се каже, че секторът на плодовете и зеленчуците беше пионер в тази сфера. Е, второ, искам да подчертая независимостта на нашия сектор, както по отношение на е, производството, така и на е, потреблението. Става дума за основни условия условия по отношение на опазване на климата, както преди, така и сега в сектора. И искам също така да е, Напомня, че ние се намираме в динамично развитие, имам предвид климатичните промени, е, климатичните регламенти, които имат последици в южните страни, е, по-дълги периоди на засушаване и горещина, също така и периоди на много силни валежи, образуване на торнадо и е, други климатични бействия. Тези климатични промени едновременно с това се явяват предизвикателство за производителите на плодове и зеленчуци, но е, също така оказват е, неотрицателно въздействие върху качеството на нашата продукция, така че е, ние ще трябва да е, използваме повече иновации, да извършваме по-активно е, произ... изследователска и развойна дейност, за да можем да се предпазим от последици от климатичните промени. Аз искам да посоча това, което каза колегата Ванда Нимген, който каза, че става дума за по-сигурни и по-всеобхватни екологични мерки. Искам да посоча още нещо, че в рамките на оперативните програми е, само допълнителните мерки са взети предвид и това е, е много по-ясно. Е, екологичните мерки се финансират изцяло от оперативните програми. Това е програма, по която трябва да се работи все повече в бъдеще и трябва да се обхване цикъла от производителите до потребителите. Иновациите са ключов момент за а, настоящето и за бъдещето на този отрасъл, както за а, приемане а, на правила на производството, които отговарят на търсенето, а така и за подобряване на конкурентно способността в сектора. Е, секторът е, страда от е, изкривяване на конкуренцията. Това се твърди, това всъщност е и един от проблемите. Съществува изискване да се запази и дори да се, намали, да се намалят производствените разходи при запазване на качеството, също така да има по-широко, по-диференцирано диференцирано предлагане, за да се отговори на потребителското търсене, трябва да се търсят нови сортове, да се е, мисли за нови опаковки, за нови продукти, които да са по-добре е, приспособени към е, модерния начин на живот на потребителите. Можем да кажем, че е, с Freshfen, която е една организация е, на, на Копа Кожа Към, е, създадохме нещо, като работна група Task Force, е, за да можем в е, рамките на програма Хоризонт 2020 приоритети за изследователска дейност и иновации в сектора на плодовете и зеленчуците. Сега приключвам. Donc, euh, les points que nous voudrions... Точката, която ние желаем да подчертаем като ключова в нашите заключения – е, и това, за което най-много се говореше в доклада, е да се стимулира е, потреблението е, от 8 до 10 години, това сочи мониторинга на Фрешфен, загубихме почти 10% от консуматорите на плесни плодове и зеленчуци. Това е много голяма цифра. Е, и е, тази програма за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, е, информирането на потребителите, най-вече на младите потребители, са от изключително важно значение за настоящето и бъдещето на нашия сектор. Също така трябва да подкрепяме износа в трети страни, като се опитваме да прилагаме принципа на реципрочност и да намалим и да премахнем санитарните бариери или е, митническите бариери. И това, което е най-важно за нас да се запазят основните принципи в зеленчукопроизводството и обощарството, да се спазват принципите производителите да могат да живеят от приходите от своята дейност, защото те до голяма степен бяха е, засегнати от конъюнктурната и структурната криза в нашия сектор. Благодаря. Благодаря. Благодаря за наистина изключително подробното изложение. Ние и слушахме всичко това без да ви прекъсваме. Получихме много важна информация, която ни дава възможност да разберем добре специфичната ситуация и условията във вашия сектор. Първо давам думата на господин Мало, той е докладчик. Благодаря. Искам да благодаря на господин Байман. Той е, говори за положението в Северна Европа. Искам да благодаря и на господин Жак Пас за е, представянето на ситуацията в Южна Европа. Тези проучвания за нас естествено са много важни и, както казах, става дума не само за е, едно обикновено разискване и за моя доклад става дума за производителите на плодове и зеленчуци и тези проучвания са много важни за нас, Естествено остава дума за много аспекти, които следва да бъдат взети предвид. Има все пак някои неизяснени моменти, които следва да се изяснят. Е, обръщам се първо към господин Бейман. Във връзка с правилата във вашите препоръки, вие посочвате, че северноевропейските страни не се нуждаят от нови правила. Обаче е, трябва да има упростяване на сегашните, сега действащите правила. Въпросът ми е как може да се извърши е, упростяване на сега действащата законодателна рамка, без да, без да се внасят никакви промени. Това беше първият ми въпрос, защото, както казах, става дума за препоръки и е, те би трябвало да се изпълнят. И след това става дума за е, организациите на производителите на север и на юг. Малко организации на производители съществуват и като цяло беше казано, че те трябва да станат по-големи. Има един аспект в проучването. Може би вие не взехте отношение по него, но аз не разбирам съвсем добре. Става дума за производството в Европа. Не знам дали са взети предвид е, данните на производителските организации. Ние видяхме статистическите данни. В Европа имаме земеделски стопани на възраст 35 години, но и такива на възраст над 55 години. По-младите е, са под 35, а по-възрастните над 55. В някои страни от Южна Европа също и в Обединеното кралство, е, което не е в Южна Европа, разбира се, Португалия, Испания, България, е, там имаме земеделски стопани един същност, който е под 35 години и 20 над 55. Е, виждате, че положението е доста неприятно. В Польша, Германия, Австрия нещата е, са по-добре поставане. Имаме един по 35 години и трима над 55 е, години. Е, тоест в е, Германия и Австрия резултатите в статистическо отношение са по-добри от останалата част в Европа, но все пак има загриженост, ако погледнем сектора като цяло най-вече в сектора на плодовете и зеленчуците се установява необходимост от политически действия, за да бъдат привлечени млади земеделски стопани. И има и въпроси към господин Трентини и господин Таск. Става дума за страните от Южна Европа. Това е свързано с едно току-що взето политическо решение – отваряне на европейския пазар за продукти от Северна Африка. И, както казах, та в Северна Африка се произвежда същата продукция в същия сезон, като в Италия, Испания и Португалия със сигурност все пак има някакво въздействие на тази политика върху организациите на производителите. Има една цифра, която не беше цитирана. Става дума за загриженост на производителските организации. Това е, тя е свързана с връзките им с търговските организации и цените. Трудно е да се продават на справедливи цени тези продукти, защото съществуват търговски монополи, които намаляват цените и това не действа мотивиращо за производителските организации. Трябва да се вземат мерки също от политически характер, за да се уредят тези отношения. Имам предвид отношенията между производителските организации и търговските организации е, за продажба на продукти на справедливата им цена. След това искам да задам още един въпрос. Беше споменато нещо и във връзка с кооперациите. Има ли там трудности? В организацията на тези кооперации производителите се обединяват е, и тези кооперации трябва да функционират добре, трябва да изграждат контакти с търговския сектор. Понякога производителите не искат да се присъединяват към производителски организации, а искат да действат самостоятелно на пазара. Въпросът ми е следния. Има много производителски организации, обаче те не е, могат да работят рентабилно. Естествено, <clears throat> те желаят да извършват своята дейност свободно, но не могат да се задържат на пазара. Съществуват ли възможности да им бъде помогнато? Имам предвид тези организации да се управляват по-добре, да им се дават професионални съвети, за да могат да се задържат е, по-дълго на пазара. Това са много важни въпроси. Вие искате по-добра търговска политика и е, предоставяне на тези продукти безплатно на училищата. Както казах, Става дума за преговори и с САЩ, не само за продажба на плодове и зеленчуци, а и за това да бъдат променени хранителните навици. Съществува, знаете, тази средиземноморска диета и не били било добре да се е, променят хранителните навици в посока по-голяма консумация на плодове и зеленчуци. Нещо сега във връзка с Южна Европа и принципа на реципрочност и системите на застраховане. Ние естествено разбираме необходимостта от подобни неща, обаче е, може би е добре да посочите по-точни данни. Благодаря за представените проучвания. Въпреки всичко очаквам вашите отговори. Bardzo dziękuję. Już czuję, jak ten raport się wzbogaca i rozwija. Pan... Благодаря. Виждам колко важен е този доклад. Във всички случаи тази презентация ще обогати вашия доклад. Благодаря. Много, много интересни презентации. Благодаря ви за тях. Много важни, наистина. Аз виждам, че има тук два проблема. Най-напред става дума о, съпроизводителите. производителите. Производителите производителите, организациите на производителите обединяват производители, но тези производители си конкурират. Те се конкурират един с друг. И имаме освен това големите картели, картели, които турмозят, така да се каже, малките производители. Моят въпрос е каква е политиката на парламента и на комисията по отношение именно на тази проблематика, на това, тази констелация между малките и големите производители. Освен това, имаме производителите, но имаме и търговската верига пласмента. Дистанцията между продукта и потребителя е голяма и тя се попълва от търговеца, търговецът, който печели всъщност най-много. И това е несправедливо. Как смятате, че може да се поправи тази несправедливост? В Гърция в момента има една такава фаза, топла фаза през януари. Манголиите цъфтят тогава. И в тези топли дни и в момента цъфтят бадемите. Това също трябва да се вземе предвид. Това също отежнява работата на производителите. Следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин Ропе. Презентацията беше много интересна и много полезна. Виждаме, че вие сте истински експерти. Аз съм от Литва. Там степента на организация е много ниска. По време на Съветския съюз имахме насилствено сътрудничество, насилствени, насилствена организация в кооперативи. Някои хора се мислят с носталгия за тези времена, други смятат, че кооперативите са нещо отрицателно. Моят въпрос е следният. Каза се, че консумацията на плодове и зеленчуци в Европа е намаляла с 80%. Защо? Защо това е така? Първият оратор говори за организациите на производителите и сътрудничеството. Моят въпрос е какво е адекватното ниво за сътрудничество, което може да се препоръча? Дали сътрудничеството трябва да покрива главно първичната първичното производство или пък то да се простира до фазата на пласмента, така че печалбите да се разпределят по-честно. Вие освен това говорихте за това, че организациите на производителите и кооперативите стават все по-големи. Имате ли статистика за това, в кои сектори тази тенденция се вижда най-много? Или пък за страните, в които степента на организация е по-голяма? Или пък за страните, естествено, където степента на организация не е толкова висока? Независимо от вида страна обаче важното е да има едно справедливо организиране и структуриране на пластментната верига. Мислите ли, че ни трябва специална регулация, която да е обвързваща и която да регулира отношенията, на, отношенията между производители, пластменти и потребители. Благодаря ви съвсем накратко. Искам да кажа благодаря на нашите гости, нашите експерти. Очертаха една картина, която е съвсем ясна и е много полезна, за да разберем трудностите, но да разберем също така и огромните възможности, които предлага този сектор в Европа. Трудностите ги чухме и през, през миналите дни. Говорихме за руското ембарго. Днес не сме обсъждали тази тема, но мисля, че плодовете и зеленчуците бяха един от най-засегнатите сектори. Все още срещаме трудности при разпределението на ресурсите, които Европейската комисия е заделила за държавите членки. Моят въпрос обаче е следният. Не искам да губя време. В светлината на изложеното и резултатите от организационна гледна точка, несъмнено е, че има подобрение на различни нива между севера и юга. Системата се организира по-добре може би с по-слаба скорост от тази, която очаквахме, но така или иначе се подобрява. Но в светлината на всичко това, смятате ли, че е важно да има реформа на Общата организация на пазара за плодове и зеленчуци и в каква посока. Личното ми становище е, че нещата върват добре, могат да върват по-добре може да се работи по-добре, но не смятам, че е необходима радикална реформа на общата организация на пазара за плодове и зеленчуци. Пан посел Долов, пана. Mm, Благодаря, господин Дорфман има думата. И аз искам да повторя това, което каза Пауло Де Кастро. Не виждам смисъл да има фундаментална реформа на сектора. Но имам един конкретен въпрос към доктор Трентини. що се отнася до управлението на кризата, е, мисля, че доста скептично се изказахте по отношение на възможността за организациите на производителите да управляват кризи, като например политическата криза, в която живеем по-настоящем. Аз е, бих бил по-голям оптимист от вас. Според мен има организации на производителите, които имат възможност да управляват дори големи кризи, но не всички, разбира се. И правейки оценка на въздействието на същите тези програми и финансирането на програмите, трябва да се прави разлики, разлика между организации на производителите, които имат способност да го направят, защото имат свои складове и имат възможност да трансформират продукта, т.е. да го обработват плодове, зеленчуци, защото е важно да се изтегли продукта от пазара и след това той да бъде обработен аз не вярвам, че може да има безплатно разпределение. Вие го бяхте записали. Това аз не мисля. С крайна сметка тогава цената я плаща крайния потребител по някакъв начин. Всичко подарено в някаква степен струва. И накрая, ако се прави реформа, от гледна точка на опазване на околната среда, не бива да забравяме, че трябва да се използват и по-малко продукти от химичен характер за борба с паразитите. Особено това се отнася за овощарството. Има научни изследвания, които предлагат много възможности за управление на вредителите, за да се направи стъпка напред. Защото така ще може да се развие сектора който е важен за плодовете и зеленчуците. Благодаря. Merci, Monsieur le Président. Merci euh, aux intervenants. Госпожа Делае, благодаря. Аз мисля, че не трябва да губим погледа във връзка с причините, поради което трябва да бъдат подпомагани производителските организации. Никой не говори за самите производители. Аз бих искала да чуя вашето мнение за връзката между търговските организации, производителските организации и какви правила трябва да бъдат е, преработени, преразгледани, за да се даде възможност за е, по-добър баланс е, между предлагането между търговските организации и производителските организации. След това е, кризата, която преживяхме през последните години, имам предвид е, кризата от 2011 година и по-скорошната свързана с руското ембарго, как е, можем да си представим, че една част от производителите вие представихте, че степента на организираност е различна в различните европейски всички страни, как колективно може да бъде укрепен пазара без да се е, приобщат по-голям брой производители към тези организации. Аз мисля, че един от възможните начини за подобряване на ситуацията е да е, се приобщят е, така наречените неорганизирани производители. Аз не бих искала да кажа, че тези, които не са част от производителски организации, не са организирани. Не, те имат свои собствени е, пътища на предлагане. Предвид ситуацията в обощарството и зеленчукопроизводството е необходимо да се направи е, нещо за намаляване на щетите за производителите и е, също така е, трябва да се направи нещо срещу намаляването на консумацията на плодове и зеленчуци. Трябва да има е, достатъчно е, популяризиране на тази дейност е, и това беше споменато във връзка с дейността на тази комисия. Е, какви са възможните пътища за постигане на тези цели? Благодаря. Muchas gracias. Eh, quisiera felicitar a los, eh, a los ponentes. Me ha resultado una jornada eh, realmente muy interesante. Creo... Благодаря. Аз също искам да благодаря на колегите, на нашите гости. Информацията беше много интересна. Тя обогати нашия ден днес. И така, отварянето на границите и намаляването на проблемите, свързани с митата на стоките. Малко съм загрижен от изказването на господин Мело. Има доста сортове, плодове, Зеленчуци, които се появяват, които се отглеждат по същото време, както и в Европа. Но там е, изискванията са други, изискванията към хигиената, към стандартите, т.е. тези плодове и зеленчуци не се произвеждат при същите условия. В Европа имаме все повече изисквания, дори в трудовото законодателство. Говорим за възможно най-добри условия на труд но това не е така за в Северна Африка. И тук всъщност имаме нелоялна конкуренция. В Северна Африка има по-лоши условия и е, това означава големи проблеми за нашите организации. Много хора, тяхното битие зависи от отглеждането на плодове и зеленчуци. Аз идвам от региона Валенция и там Отглеждането на плодове и зеленчуци е много важно и се вижда колко много площи вече, вече постеят. Трябва да предприемем нещо срещу това, а отварянето на границите ще даде повече възможност за внос ако правилно съм разбрал, аз съм много загрижен. Oui, euh, merci pour euh, ces trois exposés. Господин Данта, э, искам да кажа нещо във връзка с э, представените три презентации. Э, всъщност в тях се изхожда от 2014 година в случая на реформиране на СП е, беше направено и преразглеждане на сектора плодове и зеленчуци и се даде възможност за създаване на производителски организации и е, също така за водене на преговори. Вие дали имате някакъв критичен поглед е, във връзка с реформата и резултатите, които даде през 2014 година? Bardzo dziękuję. попроша представителя комисии pana Szapsa. Pan Szaps w imieniu Комисия Европейски. А сега ще дам думата на господин Шапс от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря и за организирането на този, на това, на този интересен семинар, посветен на сектора на плодовете и зеленчуците. Вие знаете последиците от прилагането на реформата от 2007 година се следят от нас много е, осторожно. Ние също сме достигнали до някои от същите заключения, както и експертите в своите изследвания. Истината е, че секторът е много важен за европейското селско стопанство. Това е много динамичен сектор, което е, който претърпя много бурно развитие в различни посоки. Не само по отношение на организацията, не само не само по отношение на структуриране на продукцията, но също така и по отношение на комерциализирането и пласмента на а, производството в различни държави членки. От една страна е добре, че организациите, степента на организации нараства. Това е бавен прогрес, но явно е, но явна е тенденцията, че степента на сътрудничество се увеличава. И мисля, че това е важното. Другото важно нещо е, че Някои от промените в системата продължават, например, екологичните мерки. Това са 24% от разходите, които сме направили. Това по принцип е напредък, нещо много положително, може би не е достатъчно, може би мерките не се прилагат достатъчно добре, но по принцип тенденцията е положителна. От, наше, от наша гледна точка, важна е сложността на системата и обвързването й с законодателната база. Особено този аспект се подчертава от е, комисар Окън, Хоган. тази оценка ще бъде завършена чрез предложението на актове за изпълнение до края на тази година. Мисля, че това е добър начин за консолидиране на, правна, на правната база, която е, както казах, доста сложна. Много от препоръките, които обсъждаме тук днес, много от, е, за тях заставаме. Е, те допълват до голяма степен също и идеите на държавите членки и на съвета. И тези идеи могат да станат част от рамката за регулиране на пазара. А, такава за... окончателната версия на рамката ще бъде представена от комисията през 2018 година най-късно. Много сме заинтересовани от това, какво може да се направи в сектора. Имаме определена загриженост по отношение на финансирането на кокобю на режима за плодовете и зеленчуците. Някои държави членки представиха своите планове за действие. Ние ще трябва да реагираме на тях. Виждаме, че има тенденция към опростяване, има тенденция към намаляване на грешките по, по оперативните програми в е, сектора. Всички ние сме изненадани какво се случи миналото лято, когато бе наложено руското ембарго, но в крайна сметка системата успя през последните месеци да оттегли повече от 600 000 тона от пазара и то благодарение на временните мерки за подкрепа. Някои от тези мерки все още продължават да действат и е, това е развитие, което ние следим. Ще обобщя. Ние от службата на комисията сме много заинтересовани да участваме активно в дискусията тук. Радваме се да може да изкажем нашето мнение, да споделим нашия опит и с интерес очаквам бъдещото плодотворно сътрудничество с вас през следващите месеци. Благодаря. Сега ще дам думата на експертите. Ако обичате, бъдете по-кратки. Благодаря. Уважаеми депутати, благодаря ви за интересните въпроси. Не зная дали ще мога да навляза в подробности, но ще се опитам да им отговоря. Um, uh, Най-напред ще започна с това, което каза господин Мело, а именно как да упростим правилата, без непременно да ги променяме. Много интересен въпрос. Естествено, не може да се, проме... да се опрости нещо без да се промени. Но аз не съм човекът, който може да предложи подро... подробни... подробно простяване или промени. Аз съм говорил с заинтересовани страни и зная от тези разговори, че е проблем за много от тях са екологичните мерки. Поне това, което аз разбрах от изследването на Европейската комисия. Това е едно обобщение на националните оценки. Е, екологичните мерки се оценяват много положително. Аз разбирам, защото за промишлеността и има изискване от, към качеството на производителите, но това са изисквания, които идват главно от потребителите. Така че има доста частен натиск, натиск от частния сектор върху производителите да подобрят екологичния отпечатък на своите, на своите продукти. Може би това е един вид опростяване, което може да, да се приложи. Схемата започна всъщност от идеята за подобряване на пазарната позиция на производителите. Това може да продължи да е изходна точка. От друга страна, въпроса за човешкия капитал и иновациите. Тези неща също трябва да се вземат предвид, както и образованието, обучението, техническото подкрепа, по-доброто управление на организациите. Всичко това ще бъде полезно за всеки производител. Това би било моята препоръка. Върху тези точки да се съсредоточите. Естествено, има застаряване на фермерското съсловие в някои държави членки. Повечето фермери са над 40-50 години. Тенденцията е много ясна. Повече повечето от тези е, фермери не, не са изцяло фермери, те само отчасти се занимават с замеделие. А за младите хора е важно образованието и обучението. Ще ви дам един пример. В много от училищата и курсовете по економика и организация, липсва внимание към кооперативите. Даже и в моя университет е, въпросът е недоосветлен. Сега има една плаха тенденция отново да се върне вниманието върху този сектор, т.е. обучителните програми да, да започнат да привличат тези млади хора. Разбирам, че трябва да побързам, но това е, според мен, е, това ще е много полезно за производителите и за дистрибуторите. Много колеги зададоха въпроса за производителите и организациите им. Аз отново ще подчертая, че тези организации са важен инструмент за укрепване на пазара. Трябва обаче да сме малко по-критични към тези организации. Може би трябва да се ограничи броя на членовете на тези организации или пък по-скоро да се заложи на асоциациите на тези организации. Аз мисля, че е, тук ще спра. Сега колегите имат думата. <clears throat> Благодаря. Има много въпроси и са много интересни тези въпроси. Аз ще се спра на проблема, който възникна относно вноса на продукти от Северна Африка. Сега няма да говоря за реципрочността, защото за мен това е важно. Когато се подготвях за тази презентация, разгледах еволюцията чисто демографски план до 2050 година. Ще видите, че има спадане от гледна точка на процентите, дори да станем 6 милиарда и половина, 9 милиарда и половина 2050 година. Единствената държава, която ще удвои позицията, извинете производството, извинете населението, се казва ораторът, е Африка. От 800-900 милиона ще стане милиард и 800 милиона. Така че съвсем наскоро, посредством един проект, е, бях на търговска мисия в Тунис. В Тунис казват, ние не гледаме на Европа като на стратегически пазар, гледаме африканските страни, които стават е, страни вносители. Ако си спомняте, преди няколко години говорихме за китайските домати. И говорихме за този домат, е, все едно, това е домата, който ще унищожи европейския домат. Обаче какво се случва? Китай става държава, която няма нужда да изнася домати, защото се потребяват много на вътрешния пазар. Така че трябва да се внимава, внимателно да се разглежда увеличаването на населението и потреблението и да се види каква ще бъде еволюцията в демографски план. 30-40% от а, храните, които ще са необходими в повече през 2050 година, трябва да дойдат от някъде. Това са проблемите, които сега могат да се очакват, но мисля, че бъдеще е, трябва да се опитаме добре да предвиждаме нашето земеделско производство. Сега за застаряването на стопаните. Това е факт. Поради тази причина, за мен общата организация на пазара е един е, инструмент, който трябва да подпомогне стопанствата. Ако кажем, че 60 годишните стопани трябва да спрат да работят, какво ще направим? Ще загубим 60% от земеделието в Европа. Така че трябва хубаво да помислим по този въпрос. Мисля, че общата организация на пазара е един инструмент, който може да помогне в тази сфера, защото има една взаимност в него и може да се даде стимул на тези предприятия, които могат да работят в собственото си стопанство, но има конкретни проблеми, които трябва да разрешим, свързани с възрастта. Така че онези, които могат да работят все още, трябва да продължат да работят. След това младите. Младите не навлизат в предприятията, защото няма доходи. Крайна сметка, е, младия човек иска всеки месец да получава някаква заплата или някакъв приход. Това е много трудно с настоящата система, така както е в момента. Много трудно може да направим това. Поради тази причина а, говоря за гаранции. Гаранции за доходите или за страховки. Когато говоря за взаимния фонд, имам предвид една система за самозащита, производителите могат да направят такава система заедно, за да могат да дърпат или да отеглят продуктите си от пазара, да предприемат действия, да си направят някаква застраховка, която ще даде възможност за намеса в момента, в който се срещат трудности. В Италия има такива проекти за, застраховка за страховка на доходите на предприятието. Сега там нещата не са добре регламентирани, но има някои застрахователни фирми, които започват да се занимават с такъв тип застраховки. И накрая, Говори се с отношенията между производството и пласмента на пазара. Мисля, че днес е необходимо да развием това, което в някои държави вече бе направено, посредством един документ, който е кодекс за добри търговски практики. В миналото Европейската комисия винаги е казвала, че връзката между производителя и пазара и голямото разпределение на пазарите въобще, на стоките, извинете, е частно начинание и ние не трябва да се намесваме. Не, не мисля така. Мисля, че идеята да се направи един кодекс на добрите търговски практики на европейско ниво може да бъде необходимия инструмент, който да разреши от част този проблем. Сега, що се отнася до управлението на кризата и индустриалната обработка и безплатното разпределение, което казах аз, това е инструмент който бе даден от комисията. Няма нужда да го отричаме. Има проблеми и мисля, че е, индустриалната обработка е един инструмент за разрешаване на проблемите. И за онези, които са част от е, Организация на производителите и тези, които не са. Благодаря. Благодаря. Позволете ми да се спра само на два момента. Става дума за консумиране на пресни плодове и зеленчуци. Това е е, явление, което не е ново, обаче добива по-широки граници е, предвид конкуренцията на млечните продукти и може би някои от аспектите са а, е, липса на практически опит. Аз искам а, да посоча, че много често плодовете и зеленчуците са скъпи. А, това се установява при сравнителни изследвания, но не винаги е вярно. Аз искам също да посоча, че въпреки, че потребителите са Обедени в предимствата на средиземноморската диета, непрекъснато се променят техните хранителни навици. Има програми за популяризиране, за рекламиране на този тип продукти и всичко това е насочено към промяна на хранителните навици. Второ, може би не съм се изразил правилно, ние не сме привърженици на премахване на митническите правила. Ние искаме имаме реципрочност. Пример ще дам с Турция. Турция е важен доставчик за Европейския съюз и трябва да кажа обаче, че има 50% мита понякога и това се отнася за други страни също. Ние искаме реципрочност както в екологично, така и в митническо отношение, а и по отношение на други критерии. Благодаря. Yeah. Благодаря за наистина чудесните презентации. Това изключително много ни впечатли. Имам предвид е, добрия начин на представянето на данните и смятам, че можем да направим някои заключения във връзка с сектора. Благодаря на всички най-сърдечно. Искам обаче и да се извиня за това, че отделихме толкова много време на тази тема, но става дума все пак за различни региони е, от севера и юга, където има специфични особености, където предизвикателствата за производителите са различни. Също така нови държави членки, стари държави членки, условията са различни, а има и много деликатни моменти. В действителност, Мога да кажа, че много от нещата не функционират добре, разходите са високи. Накратко, още веднъж благодаря най-сърдечно на експертите и сега нека да преминем веднага към следващата точка от дневния ред. Тази точка е също толкова важна и интересна – това е тема, която се обсъжда непрекъснато. Става дума за размяна на мнения с госпожа Ливия Помодоро. Председател на Центъра в Милано за законодателство и политики в областта на храните. Искам да ви припомня, че миналата година Имахме удоволствието да приемем господин Фишлер. Е, разговаряхме и за Експо в е, Милано. Един е, представител на Италия дойде тогава, представител на неправителствена организация по темата климатични промени, а сега сред нас е председателката на центъра в Милано и е, също така господин Де Кастро, който непрекъснато е, внася в дневния ред е, тази тема. Той също ще участва в дискусията. Сега преминаваме към следващия етап при разглеждането на тази тема. Така че ако всички са готови, аз искам да помоля госпожа Помодоро да направи своята презентация и искам да се извиня за това, че започваме толкова късно. Благодаря, ще се опитам да бъда максимално кратка, меки предвид, е, че закъсняхме и ви моля за търпение. Нато Милано, сото импулсо ди Експо Милано. 2015 година Експо. Идеята е да видим какво Милано може да остави на идните поколения и да допринесе за насърчаване на развитие на една платформа, която да бъде първата стъпка към амбициозната цел многостранна конвенция за правата на храната и гаранциите да получиш храна, имайки предвид нашите познания. Правото да получиш храна не е признато от всички. Само някои по света признават тази специфичност на правото. Идеята ни е да поискаме Италия да поеме тази идея под шапката на Експо 2015 година. За реализиране на тази идея имаше един дълъг път и имаме целите на хилядилетието. Искаме да създадем един мост с Експо Дубай 2020, като темата е новаторство и правото на храна. Това се вписва в една консолидирана а, италианска идея. Не бива да се забравя, че искаме да свържим политиката и правата. Борбата срещу глада по света, криминалните организации, борбата срещу смъртното наказание – борбата срещу съкътяването на женските гениталии и така нататък. Много каузи, по които работи Италия. Също така, при нас има много многостранни организации, като ФАО и други, ЕФСА. Този път на Италия трябва да премине през Европа и да се направи една обща позиция и обща идея. За това сме тук. Искаме също така да благодарим на Европейския парламент и да се чувстваме по-сигурни в своите амбиции, тъй като те са общи между нас и вас. Има много предложения за резолюции на Европейския парламент, които показват колко е ангажиран парламента по отношение на правата на човека и правото на храна. Например, занимахте се с ефикасността на продоволствената верига, Говорихте също така за намаляване на разхищаването на храната, за намаляване на а, недохранването на децата при развиващите се страни. Правото на храна, според мен, е много важно. Едно добро хранене за всичко. То е фундаментално за постигане на целите на хилядолетието. Също така има едно предложение на резолюция за развитие, мисля, че от 2014 година, според която ограничаването на бедността трябва да бъде основен приоритет за дневния ред за развитие 2015, заедно с един подход, който преминава през правата на човека, и се съсредоточава върху лицето. Изключително важно е да се отвъде, отида отвъд продоволствената сигурност и храната да се смята за човешко право. Както знаем, позицията на Европейския съюз бе определена от комисията след консултации. Получи пълна подкрепа от съвета, съобщение, което бе наречено достоен живот за всички. Идеята беше да се определи позиция на Съюза за дневния ред след 2015 година. Имайки предвид този дълъг път, който трябва да изминем, се роди идеята за център Милано. Идеята е да се направят научни изследвания, да се подходи хоризонтално, защото това не е правено от други аналогични институции на международно ниво. Става дума да се следят научните изследвания в економиката, храните, като се погледне какво се случи и да се види какви са отделните решения. Искаме да работим заедно. Да има обсерватория за систематизирането и критичното сравнение на законодателните актове и публичните актове, що се отнася до храненето. Също така искаме за научната общност да представим това право на храна и да покажем, посредством семинари, колко е важно това, да покажем как може да се съберат практиките и да се види каква е юриспруденцията. Политическите и правни науки свързват тематиката с храните и могат да предложат една добра инфраструктура, още един инструмент за преминаване през кризата. Както знаете, това е и хранителна криза. Идеята на Миланския център е не само да правим сравнения от технически и правен характер. Искаме да имаме модели, които обогатяват и дават на политическо-социалното измерение думите, за да пишат нови, добри, общи правила. Господин председателю, Експо 2015 година може да бъде един, една възможност да реализираме тези си амбиции. Защото така ние ще не извлечем максимална полза от това. И един панаир, като панаира или експото 2015 година, да се превърне в един силен инструмент за, за да нахраним планетата. Експото трябва да бъде международна платформа и многостранна платформа за разпространяване на информация за добри кауза. Да говориш за бъдещето означава да се подготвиш за това бъдеще. Професионалният ми опит е, показва, че съм се борила с злото, с организираната престъпност. Помагала съм на силите на доброто, на децата по света, за да се защитат техните права и в Африка, и в Европа. Аз смятам, че трябва да служа на е, човечеството. Трябва да се срещнат народите, за да си говорят. Заради това приех предложението на моя град и на Експо Милано 2015 година да допринеса от това Експо за разлика от други, да се превърне, да направя нещо повече, да не е просто една витрина, в която да се показват. Смятам, че трябва хората да бъдат запознати с това, колко е важно енергията, интелигентността, ума да отиват за това света да стане едно по-добро място. Ние се борим, а, но времето а, тече бавно и много често се сблъсква с процедури, с регламенти и така нататък. Но трябва да се подготвим за трудностите. Ние сме тази част от гражданското общество, която няма да остави света така, както го е намерила. Ние няма да оставим на децата си по-лош свят, отколкото сме го намерили. Ще говорим с ясни думи, за да се борим с лошите правила, за да може правото на храна, гарантираната храна, да бъде част от а, Конвенцията за правата на човека от Женева. Това трябва да бъде универсално признато право. В този смисъл трябва да има подкрепа от цяла Европа. Обедени сме, че тя ще ни се даде, но също така трябва да се тръгне по дългия път, а днес всъщност правим само първите стъпки по този път, за да направим минимални правила по този въпрос, които бъдат прияти от всички държави по света и да се гарантират за всички и за всеки. Може би това ви изглежда като някаква декларация и празни думи, но има много е, конкретни действия, които се предприемат от всички, които работят в сферата на продоволствието. Така ще се положи основата, която ще даде възможност да работим заедно в Европа и в света за постигането на тази цел. Благодаря ви за вниманието. Jako pierwszego poprosimy o zabranie głosu. Da. Благодаря. Първо ще дам думата на господин Де Кастро. Благодаря ви. Искам да благодаря на госпожа Помодоро за това, което представи в Комисията по земеделие. Това е една много интересна инициатива Център Милано за правото на храна. Е, експото е една отлична възможност. Казали сме го тук и в Европейския парламент и на други места. Една отлична възможност, за да се опитаме да се изправим пред големите а, предизвикателства на човечеството. Продоволствената сигурност, трудностите свързани с достъпа до храни, защото а, това е тема, която много ни занимава и с огромно удоволствие а, изслушахме вашето представяне, защото то се вписва в рамката на инициативи на нашата комисия. Както каза и господин Шикерски, ние сме имали много изслушвания на тази тема и изслушвайки вас, смятам, че можем да стигнем до една резолюция. Това, което вчера всъщност реши нашия колегиум. Едните седмици това да се случи, за да успеем да допринесем ние, целият парламент, към тази отлична възможност, представена от експото в Милано. Универсалната експозиция и, и темите, разбира се, са свързани с дейността на нашата комисия. Ние, разбира се, ще се занимаем с управлението на природните ресурси, на водата, на земята. Пак ще припомня, както каза госпожа Помодоро, предишния законодателен мандат гласува една важна е, резолюция за хранителното разхищение конкретни инициативи, които се надявам комисията Юнкер активно да поеме а, с конкретни инициативи за намаляването. А, експото а, дава големи проблеми пред нас. А, имаме огромен парадокс, защото има голямо увеличение на затластяването в богатите страни и не само в богатите страни. А, след това проблема за а, прекаленото прекаленото производство на такива излишъка на продукти в някои части на света и от друга страна недохранването в други. Така че за това днес имаме една а, отговорност, която е не само да дадем конкретен отговор, но поне а, да зададем правилните въпроси. А, Експо ще даде една възможност а, да питаме целия свят как да управляваме тези големи парадокси и тези високи цели. Смятам, че центъра Милано може всъщност да бъде нещо като наследство от експото и да ни помогне от юридическа гледна точка, имайки предвид, че голямата част от аспектите, свързани с природните ресурси, са, това, са свързани с липсата на информация на отделните континенти а, за тях заграбването на земя, например, е един огромен проблем и хората не си дават сметка за него. И не се предприемат конкретни инициативи срещу това. Благодаря на госпожа Помодоро. Ще бъдем много горди, ако може от вашето изказване да се вдъхновим за една резолюция, която подготвяме. Bardzo dziękuję. Panie pośle. Благодаря. Господин Зулу. Грация, грация. Благодаря, благодаря, госпожо Помодор. И слушах ви внимателно а, и сам впечатлен много, положително, защото отвъд е, предприемаческите аспекти, интересите свързани с бизнеса, виждам всъщност едно желание да се възползвате от една възможност при е, това събитие. Говорихте за правото на храна и продоволствената сигурност. Така че става дума и за качествено хранене. Когато се говори за качествено хранене, не трябва да се говори само за фитосанитарните аспекти. Когато се говори за качествено хранене, трябва да обърнем специално внимание върху околната среда, етиката и социалната проблематика. Това са истинските пунктове, е, които трябва да засегнем е, с това събитие, ако наистина искаме да осъществим културна промяна. Тоест, експото е всичко това, кое, и всичко около експото, извинете, трябва да бъде сметнато за голяма възможност, единствено и само, ако успеем да променим нещата, защото подходът към околната среда, към храненето, който да е напълно различен от този, който имаме сега, ще бъде една огромна стъпка напред за добруването на всички. Така че се надявам да се обърне внимание на този въпрос и експото да не се превърне само в витрина, както казахте, или в някаква реклама, която след като мине експото вече да бъде забравена. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Помодаро за нейното изказване. Става дума за едно универсално изложение. Това е повод да се изведе напред прогреса и е, Италия е избрала като място за експото Милано и да постави като приоритет една тема, която е, в Европейския съюз се смята за принадлежаща към миналото. Въпроса за прехраната, качеството на храните, разполагаемост на храните, това са теми, е, които в последно време е, добиват актуалност във връзка с енергията. И сега да се постави на преден план тази тема е възможност, която ние трябва да използваме в тази комисия. Ние трябва да ви предложим в инициативите, които вие посочихте. Храненето всъщност представлява и културна ценност и е, предвид това, което става в Милано, е, това е послание, което трябва да изпратим е, в целия свят. Това трябва да бъде едно постоянно послание и мисля, че това е и в основата на вашата инициатива, така че аз ви благодаря за тази презентация и да ви уверя в това, че ще подкрепим вашите инициативи. Dziękuję. Pan poseł Agniu. Благодаря, господин Еню. Благодаря, господин председател. Е, много интересни неща каза Пало де Кастро. Той говори за разхищението, разхищението на храна. Е, то е огромно. Две неща има тук, които мисля, е, че е интересно да кажете нещо за тях. Разхищението на храна по принцип в миналото отиваше за свинете. Е, да, свине не е много приятна дума, но така е. The problem now is that it can be associated with the with transferring perhaps animal diseases. Но тук трябва да мислим и за определени определени заболявания, ето епидемиите в Британия имаха своят происход в помията за свинете. Но моят въпрос е, мислите ли, че е, хранителни отпадъци могат да бъдат е, преработени в помия за свине и на следващо място остатъците от горивните инсталации за труп. And we know that what... За труповете на животни от кланиците. Е, знае се, че същите видове не, бива, трябва, не би трябвало да служат за храна на, ам, на своите събратя. Е, това се отнася за птици, за свине, но ако има кръстосване между видовете, това може би е възможно, но има резерви в обществото, така че въпросът ми е, въпросът ми е, е как вие виждате този въпрос. Panie pośle, ale te obierki się gotowało, także nadawało im się nową formułę, nową jakość. Председателят да, виждаме, това е една нова информация. Благодаря. Госпожа Полсен. Добре дошли, госпожо Помодоро. бъдещето на човечеството се определя в крайна сметка от броя на хората, които живеят на земята. Населението нараства експоненциално, но земята, която се използва за селско-стопански нужди, намалява. Би трябвало за нашите нужди, за да ги покрием, да покорим още една планета. Вижда се още от сега, че ще имаме трудности с ресурсите на храна, на вода. Ако искаме да оцелеем, трябва да запазим биологическото разно... биологичното разнообразие. Е, трябва да произвеждаме разнообразни храни. Ясно е, че веригата на, на хранителните доставки трябва да е по-разнообразна. Аз съм достатъчно вът, за да имам собствени концепции, през Втората световна война, аз гладувах като дете, аз зная какво е глад. Затова моето отношение към тази проблематика е много специално. Често забравяме е, солидарността, когато говорим за хранителни продукти. Говорим за качеството, говорим за други критерии, но не говорим за подобряване на солидарността а в същото време ние дебелеем. Дебелеем, когато много, милиони деца гладуват. Това не може да се търпи повече. Не ни интересува как хората живеят в един лагер за беженци в Ливан, например, как биват снабдявани там. Моите спомени са определили моята личност, моя начин на мислене. Аз си спомням, бях на 5 години и знаех, когато настъпи мира, ще мога да ям. Знаех, че е, ще надебелея, ако съм дебел, ще бъда красива. Така мислех тогава. Бързо, за това. za Благодаря, благодаря за тази много, е, това много емоционално изказване.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 ние говорим за правото за достъп до питейна вода. Това е също, защото водата е част от, нашата, от нашето хранено. Интересно ми е дали имате предложение. Защото има разлики в Европа, в света, има разлики в е, нивото на жизнените стандарти, на доходите някои хора могат да си позволят качествена храна, храна колкото си искат, други хора обаче почти гладуват, живеят на границата на бедността. Въпросът ми е, как може да осигурим добро хранене, основано на минималното изискване за това какво е необходимо на човешкия организъм като калории, или пък да вземем друг критерий, една минимална заплата. И тук има аспекта на хората с увреждания, на хора, които живеят сами, които не могат да разчитат на семейна подкрепа. Нека приложим това право за храна. Как може да го приложим на истина? Благодаря, казва председателят. Благодаря за вашето участие, колеги. А сега госпожа Помодоро има думата за отговор. Много съм доволна, че ми дадахте тази възможност. Много ви благодаря, господин председателю. От въпросите, които ми зададахте, разбрах, кои са важните неща за вас. Може би имаме единствено и само тази възможност. Една възможност, която ни се предоставя от темата, избрана за Експо 2015. Аз съм напълно съгласна, че не може да се губи тази възможност. Това е една възможност, която е пряко свързана с различната проблематика, с околната среда, използването на водите, начините за производство и разпределението на храните. Необходимостта да се отглеждат различни култури в различни държави. И най-вече всичко това не бива да се превръща в възможност да извлекат пари за някои и глад за други. Припомнихте ми, че всички експо е, имат голям риск. То е да се превърнат в една голяма сцена – аз се занимавам с театър, така че го знам това много добре. Превръщат се в една сцена, където може да се е, постави една прекрасна пиеса, но след това се оказва, че като мине експото, не остава нищо, което да накара да продължи всичко това, което тази ситуация, този начин на представяне е създало за човечеството като цяло. Наистина това е голям риск някои се страхуват от това, казват, че това може да бъде една витрина, която след това да не доведе до конкретни резултати. Ми нека да се възползваме от тази възможност. Ето поради тази причина съм тук аз днес. Много бих искала и между другото съм доволна и благодаря на всички от тези, които изразиха солидарност с мен по този проект. Защото имаме нужда от това да променим и себе си, и културата си, да променим подхода си а, към проблемите на обществото. Разбира се, възниква въпроса за оцеляването, защото никой не може да отрече, че съществува такъв проблем. А, по този проблем, по който възникват въпроси от всякакъв вид, и между другото след малко ще кажа още нещо по конкретните въпроси, а, които а, а, ме попитахте. Така че трябва да не правим големи декларации и да не забравяме, че трябва да работим заедно, защото това може да доведе единствено и само до резултати. По тези теми нашият свят, тази планета, която е една единствена и която разрушаваме ние лично, като пилеем природата и си взимаме природата, а тя не е наша, тя е на всички. Тази тема е много важна. Това са огромни проблеми. Трябва да се грижим за климата. Трябва да мислим за миналото. Трябва да видим какви са възможностите, свързани с новите цикли на хранене. но а, природата деградира, както виждате, и всичко това трябва да ни е кара да се замислим. Малко време ни остава, за да стигнем до разбирателство. Каква е идеята? Защото говорим за един сън, който сънуваме с отворени очи. Трябва да бъдем конкретни. Аз, между другото, съм много конкретен човек. Аз мечта и сънувам, но това е защото смятам, че бъдещето е един хоризонт, който отива все по-нататък и съответно трябва да си стъпил здраво на земята, за да знаеш по какво работиш и защо работиш и как работиш. Но, от друга страна, трябва да бъдем солидни на земята, за да видим дали можем да построим Древни неща, това, което ООН нарича минимални правила. Нека направим тези минимални правила, които да се използват от всички и да се спазват от всички, защото много често, когато има правила, има някои, които не ги спазват, други не, все едно няма такива. Но правилата трябва да се спазват от всички. Трябва да бъдат ратифицирани от всички, за да може да кажем, това е наистина основно право и да бъде гарантирано всички онези, човешки същества на нашата планета. Трябва да кажа, че става дума за един дълъг път. Дълъг път, който трябва да осъзнаем своите граници и решенията си. Поради тази причина, че разбирам, че трябва да търсим солидарност по тези минимални правила. Зададаха се въпроси. Това е възможно единствено и само. Ще ви дам един пример. Дубай 2020. Това ще бъде експото на новаторството и технологиите. Защо мислим, че ще е полезно веднага да се предприема действие още сега, за да се направи един мост към 2020 година? Трябва да го направят всички. Всички онези, които се занимават с, тази аванту... а, а, с това приключение. Защото трябва да видим всички тези въпроси. Важно е да нахраним планетата. Попитахте ме за разхищението, питахте за отпадъците, които се превръщат в храна или помия за животни. Спомняте си кланицата в Чикаго. Тя е много известна. Години наред, цял век. Това беше най-голямата индустрия на града Чикаго. В 1893 година, когато имаше експо в Чикаго, около кланицата имаше ужасяващи ам, терени, които миришеха много и там бе построено експото. Нови сгради. Но продължиха да използват това, което идваше, да речем да ги нарека отпадъците от кланицата, не само за да хранят а, говеда и животни, но и да се дават торове. Торове, които се използваха в цял свят. Както знаете, това е голямо богатство. Питам се, добре ли е или не. Не знам. Не мога да го кажа аз, не ми е и това целта нито задачата. Но това, което мога да кажа е този проблем за отпадъците и много други, като този, например, затластяването, е, недостатъка на храна, успяват. И това може да стане и на нашата платформа. Това присъства и във вашата резолюция. Борбата срещу разхищението на храни на първо място. Трябва да има минимален брой отпадъци. Искаме да се опитаме да намерим един начин да имаме балансирано използване на отпадъците. Сега това не е, е моята материя. Не съм свикнала да давам рецепти по неща, които не познавам. Мога само да кажа, че този проблем, който е от общ характер, т.е. намаляването а, на разхищението на храни, се вписва в една платформа, която може да бъде част от а, общите ни усилия. И накрая много ви благодаря много се извинявам, ако загубихме време. Искам отново да кажа нещо съвсем дребно и кратко. Този път, който сега искаме да следваме, е път, който е доста парадоксален, защото той говори за края на, 2000, на Експо 2015. Това е дълъг път, но това е път, който ще добием познание, ще придобием възможност да опознаем общи въпроси и да бъдем заедно, да консолидираме познанието на мнозина с цел добруване на човечеството, а не с цел експлоатация и обогатяване на малко, а обедняване на много. Ако такива са нашите намерения, то тогава ще се обърна към вас, уважаеми дами и господа в тази комисия, но и по принцип ще се обърна към целия парламент, ще ви помоля да ни помогнете да изминем този път. Да бъдете с нас в един път, който много често ще ви предлагаме на базата на познания, но и на базата на опит, на базата и на всичко това, което ще успеем да произведем ние и ще бъде полезно за всички, а не само за някои. Благодаря. Барцо, барцо, джинкуеме. Благодаря ви наистина най-сърдечно. Мисля, че Това беше едно добро мето, мото, това, което каза господин Дантал. Милано трябва да изпрати послание в целия свят. Послание за безопасността на храните, за качеството на храните, също така за достъпа до тях. Всичко това трябва да бъде гарантирано за хората. След това въпроса за новаторството в тази сфера. Мисля, че Работата на този център, която беше представена от уважаемата дама, наистина върви в добра посока. Вие сте нашия посланник в това отношение. Нашият отговараш за Експо в Милано е господин Декастро, той е нашия посланник в тази връзка. Е, ще трябва наистина много неща да се направят в тази връзка в е, нашата комисия. Трябва да има активна подготовка за Експото, за да можем да сложим нашия отпечатък върху посланието, което Милано изпраща към света. Благодаря ви най-сърдечно, госпожо Помодоро, а сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Кратко изложение от представител на генерал генерална дирекция за парламентарните изследвания относно услуги, които тя предоставя в подкрепа на работата на комисията. Новата генерална дирекция беше създадена през 2013 година, през август бяха е, обобщени е, предлагани преди услуги, които имат за цел да подкрепят отделните членове на парламента или отделните комисии. Имаше различни дирекции, които бяха засегнати е, също така библиотеката, която попада в е, компетенциите на генерална дирекция преса тогава. Е, след това дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Всичко това беше обобщено в една съвсем нова дирекция. Това е изследователско звено в полза на членовете на парламента. Подготвят се общи данни, предлага се обща информация, обаче и е, информация по конкретни поводи за отделни депутати. Е, освен изследователската дейност и анализите, се проследяват тенденциите, които са важни в е, всички парламентарни демокрации в света. Генералната дирекция има три е, директори, дирекции. Дирекция С за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Е, шест е, отдела. Екс, предварителна оценка на въздействието, експост оценка на въздействието, след това европейска добавена стойност, след това економи, научни прогнози, преглед на Европейския съвет и оценка на политическите постижения. Сега при нас е господин Йозеф Дан, директор на дирекция С. Той прояви готовност да дойде при нас и да ни информира за услугите, които тя предоставя. Ние сме относително малко в залата, така че ще ви бъда много благодарен, ако можете да предоставите вашите изка... вашето изказване и в писмена форма, за да се възползват и други. Uh, Благодаря. <clears throat> Наистина тази дирекция е на една година, доста е нова. И както казахте, господин председател, има три основни стълба е, библиотеката, изследователската служба, е, която е всъщност ново образование. Нейната цел е да дава възможност на отделни депутати да ползват най-новите достижения на, в областта на изследванията и е службата, оценяваща добавената стойност на изследователската служба и целия отдел. Нашата цел е да предлагаме инструменти, които да помагат на депутатите в тяхната работа. Мисля, че генералният директор, който, че, който е, е, е на мнение, че парламентът е със законотворец има нужда от подкрепа в своите становища, в, своите, в своята работа и то най-вече в подготвителната и част. Смятаме, че може да бъдем много важна част в е, цялостния цикъл на вашата работа и така какво по-точно по може да допринесем. Най-напред. Е, Начинът да гледаме напред, да сме проактивно, може да даваме подкрепа за, ини... за докладите по собствена инициатива. Тези доклади се правят под е, член, е, възоснова на член 3... 335 Например, това, което каза господин Де Кастро за <clears throat> предложение, което той би си пожелал да дойде от комисията за разхищението на храна, което още не се е случило, но доклад по собствена инициатива може да бъде направен именно по силата на член 335, което да провокира реакция от комисията. На следващо място, нашата мисия е <clears throat> да идентифицираме, на, да идентифицираме начина по който а, комисиите да определят своите приоритети. Изготвяме доклади за ползите и разходите в определени области, например в областта на отбраната, където нямаме единен пазар, ние се опитваме да направим съответни, да изготвим определени доклади. На следващо място <clears throat> в тази функция имаме така наречената организация СТОА. Госпожа Петър е член на тази организация. Той изготви миналата година е един доклад, доклад за изхранването на 10 милиарда хора – Той се занимава с изследвания и иновации. Е, това, което каза и госпожа Помодоро, може би ще е интересно да ползвате именно и достиженията на работата на стола. Нещо друго, с което се занимаваме, ние правим оценка на въздействието, експост оценки. Миналият октомври изготвихме една такава оценка. Тя е налична и се занимаваше с е, биологичното производство на храни и тяхното етикетиране. Изготвихме една първоначална оценка на тази дейност. Тя се състоеше от анализ на оценката на въздействието на комисията. Опитахме се да идентифицираме някои слабости, които евентуално биха били полезни в работата на комисията, на вашата комисия. По отношение на правоприлагането и прилагането на оценките, ние бихме искали да подкрепяме работата на комисията, когато а, става дума за прилагане на определени мерки. Е, такова изготвянето на тези доклади трае поне години, вече една година, няма вече обаче такова ограничение. Във всички случаи ние предлагаме инструмент за оценка, оценка, която е стъпила на научно доказани данни, защото сме на мнение, че ако човек може да оцени правилно едно въздействие на даден законов акт, то той ще бъде изготвен по-добре. Тоест това е важно за вашата бъдеща законотворческа работа. И на трето място правим оценка на въздействието ексанте, т.е. какво е въздействието на даден текст, на даден приложен акт в последствие. А, това тази оценка е особено полезна в началото на вашата работа, т.е. ние даваме един анализ е, от 6 до 8 страници на очакваното въздействие. Надяваме се, че това е от голяма полза за комисията. Може обаче да изготвим по желание на комисията едно допълнително, един допълнителен анализ, анализ, който всъщност не се предлага от е, Европейската комисия, когато тя изготвя оценки на въздействието. Освен това, изготвяме и оценки на въздействието на и определени изменения – това не се случва много често, но при, пож... но при желание може да го правим. Това сме го правили вече и това е много важно, когато човек иска да аргументира защо предлага даденото изменение. тогава той може да стъпи наистина на твърди данни. Е, това става, тук става дума за особено важни изменения на законодателни текстове. Тези оценки винаги се, се правят от независими институти или органи, т.е. не от нас. И така, е, може да ви подкрепяме във вашата е, работа по изготвяне на доклади, на прилагането, е, на изготвяне на мерки по приложението. Имаме различни, голяма палета продукти. Работим за много комисии, също и за вашата комисия. Имаме доста богата гама оценки, текстове, които сме изложили и отвън. Използваме данни от различни източници, но ги анализираме така, че да бъдат използвани от вашата комисия и да, да ви помагат в вашата работа. Благодаря, господин председател. Естествено, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, ако има такива. Надявам се да бях полезен и да не бях прекарено дълъг. Благодаря. Благодаря за вашата, вашето представяне. Благодаря и за всички документи, които ни представихте. Аз наистина ползвам вашите текстове. Те са с богато и качествено съдържание. И това мога да го кажа в качеството си на бивш преподавател. Рекалинга е, Тарниба. Господин Рупе. Ропе. Благодаря. Аз мятам, че това е наистина много важна служба, изследователската служба, службата за изследвания. Аз нямам голям опит в парламента и затова искам да задам един практически въпрос. Към кого да се... Кой може да се обърне към вас? Е, депутат, отделен депутат или трябва въпросът да бъде отправен или желанието да бъде отправено чрез комисията? Може ли е, да се фокусираме върху един проблем или върху няколко аспекта и какви са разходите, евентуалните разходи, как е, са организираните? Господин директор, е, имате думата за отговор. Благодаря. Ние работим главно за комисиите, така че когато става дума за оценка на въздействието и подобна работа, е, заявката се дава от комисиите и по принцип е, координаторите или е, комисията просто решава, че иска да има дадена оценка на въздействието и това е <clears throat> заявката, на която ние реагираме. Когато става обаче дума за доклад по собствена инициатива, нещата са автоматични. И тогава ние просто веднага изготвяме анализ на добавената стойност, на добавената стойност на доклада. Ние ползваме, както казах, данни от различни източници, но филтрираме аргументите, които ще са полезни за вас. Нещо друго <clears throat> Имаме служба в подкреп, която работи в подкрепа на депутатите. Те, тази служба работи наистина за и с отделните депутати, така че заявка за подкрепа може да бъде отправена към тази служба. Аз не зная да има ограничения от страна на тази служба, но има разлика между е, заявка за брифинг и заявка за материали от библиотеката. Бюджетът е около 1 милион евро и този бюджет е за всички комисии. Това са нашите ресурси. Може би а, средствата ни не са толкова много, колкото може човек да се представи, защото наистина ние получаваме много заявки а, за различни оценки. Благодаря, казва председателят. Аз искам да добавя от своя страна още нещо. Услугите на библиотеката, а те много се развиха. Информациите, които са налични там, са от а, са с изключително високо качество. Това е, искам да го подчертая и искам да ви помоля да изпратите вашата презентация на нашите колеги в писмен вид. Много е важно да знаем с какви ресурси разполагаме в рамките на нашия мандат. Това само ще ни помогне, когато изготвяме становища, изказвания и когато работим по определени доклади. И сега искам да ви помоля, значи още веднъж да ни изпратите в писмен вид е, това, което ни представихте днес тук. Имаме много заседания, за това повече от колегите не присъстват. Благодаря ви обаче още веднъж. Благодаря ви за вашата ценна работа. Извинявайте казва господин председател, председателят госпожа Петия. Аз искам да благодаря на председателя, че съм избрана като представител на комисията Агри в СТОА. И наистина от а, моето впечатление е, че Хората са, които ни помагат, са експерти, те работят много качествено и естествено надявам се на по-нататъчно сътрудничество с тях по различни въпроси. Председателят, благодаря. Това беше наистина много богато по съдържание заседание. Важни са различните изследвания за нас, защото на тях разчитаме, когато изготвяме стратегии и програми за бъдещето на селско-стопанската политика. Хубаво беше, че Получихме тази информация. А сега е, искам да обявя, че приемаме и препоръките на координаторите. На 23 февруари ще имаме отново заседание по пакета за млякото. Това ще бъдат трудни обсъждания. Сигурно ще имаме много изказвания, <laughs> изказвания от една минута, така че подгответе се за усърдна работа от 9 до 15 часа и от, извинявайте, до 12.30 и от 15 часа до 18.30. Това е нашето работно време и на 24 февруари ще има последващо заседание. Извинявам се на колегите, когато ги прекъсвах. Аз обаче се опитах да функционирам добре като председател. А, благодаря ви за днешното заседание. Желая ви днес приятен ден и приятно пътуване. Председателят любезно благодари на преводачите, а ние благодарим за вашето внимание.